баронеса Латфорд, която разполага с 5 минути. Госпожо Латфорд, имате думата. Аз а, признавам, че тези два въпроса бяха поставени на 1 декември миналата година, но ги изпревариха събитията. Въпреки това се струва да признаем, че въпроса за процесуалните права е актуален, въпреки че той отсъстваше от дневния ред 7 години. Необходимо е да се отдаде приоритет в тази програма. Има непрекъснати жалби към Европейския парламент за това, че не всички обвиняеми получават същото внимание при разследвания и наказателно преследване. Тези, които отхвърлят по принцип Европейската заповед за задържане Тези, които са против заповедта за задържане, са за намалена но прилагане на тази заповед за задържане. Взаимното признаване не се базира на солидна основа на взаимно доверие. За 6 месеца в Гърция беше задържан Андрю без съд и присъда. Има случаи, когато заповедта за задържане се използва неправомерно. Когато едно лице е задържано в друга държава членка, трябва да има нужните гаранции, че ще бъде приложен надлежен процес. Необходимо е да има рамково решение по процесуалните права. Радвам се, че въпроса беше поставен от много от шведското председателство. Предвидена е пътна карта, която следва определени етапи. Тревожно е, че съветът обещава само а, половинчати мерки, въпреки че това няма да помогне на Андрю. Понякога се прилагат а, а, решения без а, да са отчетени в пълна степен фактите. Трябва да се гарантират минималните процесуални права при наказателни производства. Това връзва ръцете и на съдиите, и на полицаите. Гаранциите за спазване на човешките права в е, Европейската заповед за задържане трябва да съдържа ясни правила за а, е, свързани с екстрадирането. Не бива да се допуска нарушаване на Европейската конвенция за човешките права. Всички държави членки трябва да спазват а, ангажиментите. Проблема не е в липсата на стандарти, а на тяхното прилагане. Има много дела заведени в а, съда в Страсбург а, по този повод. Ние се нуждаем от европейски механизъм за правоприлагане – Европейският съд трябва да упражнява контрол. Европейските мерки трябва да съответстват на нормите и да бъдат прилагани на практика. Стандарта на директивите, гарантиращи основните права, трябва да са от високо качество – Минали октомври съвета предложи текст, който е по-малко амбициозен от текста на комисията. Ние сме обезпокоени, че първата мярка не отговаря на най-високите стандарти. Надявам се да правим по-голяма амбициозност и да предвидим следващи мерки, свързани с процесуалните права, свързани с правото на, на, на превод, и други права. Обедена съм, че съвета и комисията ще действат бързо, за да се възползват от набраната скорост. Благодаря. Сега от името на съвета господин Лопес Диего. Благодаря, господин председателю. Благодарен съм за поставения от баронеса Латфорд въпрос. Той е поставен също така и от госпожа Антонеско, господин Лопес, госпожа Халтала и господин Таварес. Този въпрос е наистина същностен за процесуалните права в наказателните производства. Бих искал да заявя нашето съгласие с наблюдението, че Баронеса Латфорд е съвършено права да отдава толкова голямо значение на процесуалните права. Във въпроса си вие отбелязвате значителния напредък, постигнат от шведското председателство. Съвсем права сте защото шведското председателство наистина напредна много по въпроса. Беше е, постигнато споразумение по устния и писмения превод в наказателните производства през ноември. Съветът прие план за напредък и в други насоки. Що се отнася до другите поставени от вас въпроси, Вие говорите за правото на лицата да бъдат информирани за правата си, да бъдат информирани за предявеното обвинение. Също така правната помощ, общуването с членове на семейството, институциите и специалната защита за най-уязвимите лица. По време на шведското председателство, както се казва в е, вашия текст, много настояваше на е, взаимодействието с, Европе... с Европейския парламент. И вие по-нататък питате дали това ще бъде приоритет и за шведското, е, извинете, за испанското председателство. Мога да отговоря само утвърдително. 13 държави членки вече приеха необходимите законови разпоредби за осигуряването на устен и писмен превод при наказателните производства. Искаме директивата да бъде е, приета в сътрудничество с Европейския парламент. Също така вярваме, че по всички други въпроси за процесуалните права комисията ще внесе своите предложения и ние сме склонни да работим в максимално съкратени срокове в тази област, отново в взаимодействие с парламента, за да бъдат прияти съответните мерки. През март в Мадрид планираме семинар съвместно с комисията и Европейския център а, по право, Струва ми се, това добре показва баронеса Лътфорд. Колко голямо значение отдаваме на въпроса, който вие поставяте. Той наистина е много актуален и се нуждае от регулиране и хармонизиране в Европейския съюз. Европейския парламент трябва да бъде постоянно информиран. Благодаря сега господин Баро от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Лутфорд, за зададения от вас въпрос. Вие знаете какво голямо значение винаги съм отдавал на тези процесуални права. Комисията от години работи за това да се изготвят минимални права в рамките на защитата и да се прилагат тези процесуални права в рамките на наказателното производство. Това е необходимо в рамките на съдебното сътрудничество, е, както това е важно за изграждането на взаимното доверие между държавите членки. Е, трябва да се изготви съответното общностно законодателство в е, тази насока. На 30 ноември 2009 приехме пътната карта. Това е много важно в посока изграждане на минимални стандарти за спазване на тези процесуални права и тяхното прилагане. Разбира се, ние постигнахме единодушие по отношение на тези законодателно разпоредби и то ние подчертахме, че трябва да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Както и вие, господин министър Лопес Гаридо, той каза, че испанското председателство изказва същото желание и същото намерение тези първи мерки трябва да бъдат а, приети, за да можем да из... създадем една палитра от минимални права и разпоредби. Този подход е много важен, за да можем да постигнем нашите последващи цели. Този подход стъпка под стъпка или поетапно не означава, че всяко право може да бъде проучено в дълбочина в рамките на това законодателно предложение, но те могат да бъдат проверени проверени поединично. Понякога се внасят и много общи глобални текстове, които позволяват на държавите е, членки да подложат тези текстове на обсъждане и а, да стигнат до изготвянето на много а, важни точки и позиции. Трябва а, да се подготвят законодателните инициативи, които са в рамките на тази пътна карта и след това да бъдат а, приети. Правото на писмен и устен а, въпрос. Това е първата мярка в рамките на пътната карта. А, Е, комисията се е, запозна е, с много елементи на тази инициатива. Тя се оплувава на, иници... на предложение на Комисията от юли 2009 следствие на дискусията в съвета в, в второто полугодие на 2009. Разбира се, трябва да бъдат взети предвид и хартата за човешките права и други конвенции. Трябва да се предостави право, разбира се, на писмен устен превод на заподозрени обвиняеми лица. Разбира се, това са права, които се отнасят по време на полицейското разпитване и по време на процеса, съдебния процес. В текста на комисията много е, обстойно е, бяха засегнати някои е, въпроси но ние трябва да ги обсъдим с съвета и парламента и да ем, изготвим възоснова на него един много амбициозен текст, свързан с процесуалните права. А, ние ще се погрижим този текст да отговаря на нормите и да е в съзвучие с хартата за защита на човешките права както и с хартата за основните права. Що се отнася до действията на парламента, доверието е много важно, доверието е много силно. Благодаря ви. Господин Антонеско за две минути. Благодаря, господин председател. по взаимното признаване на присъди в наказателните производства не се обръща особено голямо внимание на правата на обвиняемите. Липсва балансираност между правата на обвиняемите и средствата за гарантиране на техните права. Това може да застраши процесуалните им права. Ето защо инициативата шведското председателство с пътната карта е много важна стъпка. Що се отнася до а, правото на устен и писмен превод, договорът от Лисабон наложи нова правна а, рамка и е, за да може предложението е, да продължи да работи, трябва да се предложи директива. Продължаваме да работим по въпроса е, съвместно с, с, с съвета и комисията. Румъния е сред 13-те държави членки, които внесоха законодателна инициатива в парламента и в съвета и се надявам, че ще можем да подобрим текста по отношение на приложното поле и гаранциите за процесуалните права и качествата на устния и писмения превод. По другите мерки сега за пътната карта мога да кажа, че гарантирания достъп до защита и гаранциите за уязвимите лица, правото на информираност – включително и за правата на участниците в производствата, са все законодателни предложения, които се надяваме ще бъдат внесени максимално бързо. Необходимо е спешно действие за приемане на общи стандарти. Благодаря. Ромеро Лупес, две минути. Поздравления за Испанското председателство. Аз също бих желала да подчертая факта, че тази инициатива е първа по въпроса за процесуалните права. Дебата беше оставен на страна за години. Беше осъществен първоначален дебат но считам, че още проблема не е получил достатъчно внимание. Необходимо е да се подобрят нещата. Господин Баро каза, че първоначалното предложение на комисията е било по-амбициозно, така че има място за подобрение. Нещата не стоят на едно място. Парламента и комисията а, дискутират въпроса. Има а, известна съпротива от държавите членки. Прави се а, опит а, да се предвижат нещата напред. А, с а, Лисабонския договор парламента има възможност а, да участва в вземането на решения. Комисията и съвета трябва да поставят този въпрос в нов контекст. Ние искаме процесуалните права да бъдат включени в един пакет. Не можем да признаем правото на а, превод без да признаем правото на информация или правна помощ. Необходимо е да се ускори вземането на решения. Вярно е, че законодателството, свързано с борбата срещу тероризма, има преднина, но трябва да се преодолеят съществуващите пречки и противоречия. Господин Уатсън. Европейската заповед за задържане беше внесена като предложение през 2001 година, но започна да събира прах някъде по рафтовете в Нью Йорк, защото само 5 дни по-късно Осама Бен Ладен обърна представите ни за състоянието на нещата в тази област. Необходими са минимални процесуални права в наказателните производства. Комисията внесе своето предложение през 2002 година, но доскоро съветът не предприемаше никакви мерки. Защо комисията не води битка за всяко свое предложение, за да бъде прието? Европейската заповед за задържане замени екстрадирането, значително намали сроковете за доброволно предаване на властите, укрепи сътрудничеството между съдебните власти, политическата целесообразност отстъпи на заден план и по такъв начин върховенството на закона затвърди своите позиции на нашия континент. Но Европейската заповед за задържане зависи от взаимното доверие, а то нерядко е поставено под съмнение от нашите граждани. В Унгария в момента има двама мои сънародници, е, които е, са задържани в затвора, е, са като обвиняеми. Не име, извинете, като следствени, все още не име предявен обвинителен акт, единия загуби работата си, това лиши семейството му от а, прехрана, а така или иначе и двамата са лишени от близостта и обичта на своите роднини и семейства. Мисля, че е позорно бездействието на компетентните органи. Европа спешно трябва да обърне внимание на проблема. Благодаря щях да ви нарека кръстника на Европейската заповед за задържане и съм бил прав. Госпожа Халтала, 3 минути. Yes, he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Lord Dartmouth, 30 seconds. mentioned bin Laden and 9-11. Вие споменахте Бин Ладен и 11 септември като събития, които пропратиха пътя към Европейската заповед за задържане. Тази заповед трябва ли да се използва само срещу терористи, убийци и хора, които се занимават с организирана престъпност. С ваше позволение, аз никакъв случай не съм искал да оправдавам Осама Бен Ладен. Напротив, аз само казах, че той преобърна представите ни за света, ускори процесите. Тук говорим за тежки престъпления и тези, които се противопоставят на използването на Европейската заповед за задържане, се противопоставят на върховенството на закона на нашия континент и гаранциите за защитата на нашите граждани. Да, извинявайте, просто се обърках да не би да показвате на бившата си партийна принадлежност световете и за това не ви дадох веднага думата. Господин Войчеховски. I'm sorry, forgive me. Pewien młody Polak został skazany w Wielkiej Brytanii na karę... Един млад поляк, а извинете, госпожа Аутела първо има думата, извинете. Благодаря, господин председател. Господин Уотсън правилно каза, че Европейският парламент поиска Европейската заповед за задържане да е свързана с определени критерии за минимални стандарти при наказателни производства. В много държави членки има проблеми, където тази заповед не почива на здрава основа. разбирането е, че ние вярваме на наказателните си системи, че се спазват човешките права при наказателните производства във всички държави членки. Аз също мога да ви кажа различни истории, които показват, че това всъщност не се случва на практика и колко важно е комисията спешно да предприеме мерки. Ние се нуждаем от една обща система, в която да се прилагат минимални стандарти по наказателните производства. Мисля, че Лисабонския договор ни дава възможност. Европейския парламент сега има пълни законодателни правомощия наред с съвета. Беше много добре, че чухме от комисаря че той вярва в сътрудничеството. Парламентът и комисията трябва да работят заедно, за да предвижат напред решаването на проблема и за преодоляване на съпротивата на държавите членки. Има много случаи, в които върховенството на закона не се спазва, въпреки че се използва заповедта за задържане в а, а, задържана една чеченска двойка, която пристига от Литва. Тя а, е имала а, дейност, свързана с, а, осигуряването на а, послон на деца, останали без родители от а, Чечня. Сега тази двойка в Финландия кандидатства за обежище, литовската държава иска екстрадирането на двойката. Следващия е понеделник ще се гледа делото на първа инстанция. Как може да се справим с подобна ситуация? Финландия трябва да е уверена, че тази двойка ще бъде справедливо а, съдена ще, ще има надлежен процес а, за нея в Литва. Това само показва слабостите на някои случаи, при които се прилага Европейската заповед за задържане. А има много, много още подобни случаи. Необходимо е да постигнем напредък, да създадем нужното доверие между наказателните системи. Благодаря сега господин Войчеховски за една минута. Благодаря, господин председателю. И аз имам своя пример с един млад поляк, осъден на доживотен затвор за изнасилване и е в момента в Обединеното кралство. Но а, делото срещу него не се водеше съгласно полските стандарти. Той изтърпява присъдата си в полски затвор, въпреки че полското законодателство не предвижда доживотно лишаване от свобода за изнасилване. При нас максималната присъда е 12 години лишаване от свобода. Това противоречи на полската правна система. Този пример показва колко необходимо е да създадем общи стандарти а, за произнасянето и изтърпяването на присъдите, защото много често присъдата се произнася в една страна, но се изтърпява в друга. Благодаря. Благодаря, господин Таварес, една минута. Благодаря, господин председател, Европейския съюз подхожда от една страна чрез държавите членки, от друга страна, чрез гражданите, които са го избрали. Често се случва така, че народа в рамките на своите проблеми, на социалните системи, на полицейските системи, някак си е копчен и не може да създаде едно доверие между отделните народи в рамките на Европейския съюз системата ам, може да бъде доразвита и да улесни ам, процедурите в рамките на Европейския съюз. Разбираше правите на писмен и устен превод е едно важно право, разбира се, за да може да се създаде доверие в а, тези общи законодателни а, разпоредби. Искам да помоля комисията и съвета да изготвят един а, текст, въз основа на който да се придвижи проблема с процесуалните права в рамките на наказателното производство. За две минути следващия урад. Майкъл Търнър. Майкъл Търнър и Маколдриц са в затвора в Будапешта, Унгария от 3 ноември до сега. Все още не са осъдени. Всъщност не е насрочен дата на делото. Условията в затвора са лоши, те са разделени, нямат контакт помежду си, намират се в затворническа стая с трима други затворници. Имат право на едно семейно посещение в месеца. С други думи, те са изолирани и тази изолация се задълбочава от езиковата бариера. Те са обвинени в престъпление на служебна основа. Европейската заповед за задържане премахна всички гаранции за арестуване, установени в Великобритания от хиляди години. Кражба на самоличност, объркване на самоличността показва, че това, което се случи с тези двама британски граждани, може да се случи с всеки друг британски гражданин по всяко време. Либерал-демократите, консерваторите, всички гласуваха за Европейската заповед за задържане. Аз обвинявам партиите, основните партии в Великобритания за това, че подкрепиха Европейската заповед за задържане и поставиха под риск всеки гражданин на Великобритания. Благодаря госпожа Морвай за минута и половина. Благодаря. Като унгарски гражданин и е, юрист-пеналист, се срамувам, че днес в пленарната зала на Европейския парламент се посочват съдебни дела от евродепутати от различни политически групи. Имам предвид производства в Унгария. За съжаление, мога да кажа, че и у нас имаме подобен горчив опит. Затова се обръщам към всички в този късен час на парламентарните разисквания. Когато става дума за чуждестранни граждани, чието процесуални права са толкова тежко нарушени в Унгария, да не се забравят и унгарските граждани, общо 9 на брой, задържани през последните няколко месеца в други страни, подложени на натиск и обвинени в тероризъм, без каквито и да било доказателства – унгарските власти не разполагат с никакви доказателства, което са заявили. Задържаните нямат връзка с семействата си, с правозащитни организации. Призовавам всички да сложим край на тези тежки нарушения на правата им при положение, че няма процесуални права за тях. Благодаря. Следващия оратор, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин Лопеш. Първо, искам да се обърна към господин Баро за което да не ми се обижате и да му благодаря за енергията, интелигентността и доброто сътрудничество, което имахме с него в рамките на тази правна област. Искам само да кажа, че се присъединявам към тези, които казват, че това е една изключително важна тема, тъй като ние не искаме да изгриме на Европа на сигурността, а и Европа на справедливостта. Всички инициативи, които са свързани с правата, правата в съдебните производства са от изключително значение. Също така трябва да предприемем мерки за да подкрепим жертвите. Ето защо имам два апела. От една страна към съвета, в смисъла на това, което господин, господин Уотсън спомена. Няма смисъл, когато 8 години трае процеса, за да се получат някакви права. Трябва да действаме по-бързо. Това е една задача, която стои пред комисаря Баро и съвета Баро, и комисията. Комисията трябва да изготви една инициатива и по други процесуални права, не само писмени устния превод. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, процесуалните права в рамките на наказателното производство, това е една от най-важните теми в областта на сигурност сигурността и вътрешните работи. Една а, група е предвидена а, в а, рамките на този документ, а именно правото на а, правна помощ, консулско, консулско сътрудничество, писмен и устен превод. Трябва много стрикно да се спазват тези права, тъй като задачата на Европейския парламент е спазването и гарантирането на възможно най-голям брой основни права. Разбира се, трябва да се спазва и Конвенцията на човешките права на Съвета на Европа. Процесуалните а, права трябва да се прилагат еднакво към а, всички а, заинтересовани лица, дали те са жертви, заподозрени, обвиняеми или извършители. Трябва да се а, уважават демократичните решения. Това а, е целта, коя, която ние преследваме, трябва да се обърне внимание на ред, социализирането, реинтегрирането и образованието. Господин Батън, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Комисията настоява света да продължи работа по процесуалните права. Защото има връщане назад по отношение на хилядолетната е, история в това отношение на Великобритания. Все повече хора се екстрадират без английски съд е, да може да разгледа първоначалните доказателства. Екстрадицията е сведена до бюрократична формалност. Господин Синьо вече 6 е, месеца е в затвор без перспектива делото му да бъде разгледано. Сега се ронят а, крокодилски сълзи в Лондос а, по съдбата на господин Синьо, след като те са а, довели до сегашното положение. Общите процедури водят до намаляване на европейските стандарти, не до тяхното подобряване. ако се приемете хабеас корпус и други процедури като общи стандарти, ще бъде по-добрият вариант. Господин Папа Николао, за една минута. Благодаря, господин председателю. Много важно е да положим всички усилия да се създаде референтна рамка за процесуалните права в наказателните производства. Първостепенно значение има въпросът за доверието. Нуждаем се от доверието на гражданите в гаранциите за защита на основните им права. Необходимо е доверие между държавите членки в тяхното сътрудничество – и е, прилагането на закона. И най-сетне всички трябва да имаме доверие в правораздаването. Ако не го постигнем, ще има престъпни елементи, които ще се възползват от ситуацията и няма да се въздаде правосъдие, защото ще има правен вакуум. Благодаря. Сега за съвета господин Лопес Гаридо. Благодаря, господин председател. Радвам се и съм благодарен за всичките изказвания на депутатите. Разбира се, те бяха от различни политически групи, от най-различен спектър бяха мненията, свързани с процесуалните права и тяхното гарантиране в рамките на наказателното производство в рамките на Европейския съюз. Всичко това трябва да бъде хармонизирано. По този въпрос всички бяха единодушни, независимо към коя политическа група принадлежат те трябва да работим в посока изграждане на едини процесуални права в рамките на наказателното производство. Разбира се, при изграждането на Европейския съюз е важно да се изгради една Европа на гражданите и а, Европа с а, единно правно пространство. След влизането на договор от Лисабон, както и председателство, испан, новото испанско председателство а, което ще има за главна и централна задача подпомагането и подкрепянето на а, вашата загриженост и справянето на проблемите, свързани с процесуалните права в рамките на наказателното производство. Госпожа Кезикова каза, че а, това е един много важен а, въпрос точно в този момент тъй като ем, Лисабонския договор влезе в сила и защото ние разполагаме вече с хартата за защита на човешките права. Испанското председателство ще положи всички усилия да гарантира тези процесуални права и да ги гарантира на практика. Комисията работи, разбира се, върху една директива. 13 държави членки подкрепят тази директива. Много често е лесно да се критикува, но смятам, че точно процесуалните права при наказателните производства са от изключително важно значение, тъй като организираната престъпност в рамките на Европейския съюз трябва да а, бъде намалена. Борбата а, срещу тероризма също е една основна тема, с която трябва да се занимаем. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, министърът е, има право. Господин Коелю по-рано също каза, че Европа е за а, правосъдие, за свобода. Европейската заповед за задържане допринася за това. Европейското правно пространство а, трябва да задейства. Ние искаме да имаме Европа на правосъдието, искаме да има доверие по начин, а, който да обхваща цяла Европа. Искам отново да благодаря на авторите на този въпрос и да ги уверя, че този текст отразява предложението, взето от, направено от комисията през октомври съвместно с съвета и парламента ще подобрим качеството на текста. Искам да добавя, че ще направим възможно най-скоро предложения за законодателни актове. Ние вече работим по предложение, свързано с информацията и правото на информиране. Ще направим всичко, което е необходимо. Това, което е включено в пътната карта, да бъде приложено на практика в най-скоро време. Надяваме се, че преговорите ще ни позволят да ускорим процеса и тук комисията ще изиграе своята роля. Аз твърдо вярвам, че е настъпил момента многогодишната програма, Стокхолмската програма, изисква от нас да постигнем резултати. Аз отговарям за а, това досие и съм положил максимални а, усилия за постигането на напреда по процесуалните права а, при спазване на поетапния подход. Считам, че сме на прав път. Искам да благодаря на Европейския парламент, както и на Испанското председателство. Обеден съм, че 2010 ще бъде важна година за постигането на напредък в Европа на правосъдието. Искам да благодаря на комисаря за съвместната ни работа. С това приключваме дебата по тази тема и преминаваме към следващият въпрос за предотвратяване на трафика на хора. Първият оратор е Ана Хет за две минути и половина.